Good morning, everyone. We will start now again the committee. Добре утро. Предлагам да подновим работата на комисията. Ще започнем веднага с седма точка. Разглеждане на изменение на доклада по обща система за ДДС, що се отнася до третирането на ваучерите. Докладчик е госпожа Кокъл-Пелц от НП. Е. Има три изменения, които са представени и бих искал да и дам незабавно думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря колегите за представените изменения. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната ни взаимодействие. Моля да се сложите слушалките, за да продължа. Работех заедно с колегите. Обсъдихме няколко пъти предложението, но няма да навлизам в детайли. по доклада. Само ще се спра на някои от е, измененията. Бих искала да се въведе данъчна политика спрямо ваучерите, която да е еднаква за всички, да се прилага еднакво, да се затворят вратичките за избягване на плащането на данъци, и да бъде въведена такава данъчна политика, която да ни позволява да се справим с предизвикателствата. Разбира се, фискалната политика е в компетенциите на държавите членки и тук се прилага принципът на субсидиарност. Но има система за ваучерите, която изисква единна европейска рамка, за да се гарантира, че тяхното данъчно облагане ще бъде прозрачно и добре регламентирано. Искам също да приветствам предложението на Европейската комисия да поздравя комисията за високото качество на това предложение, което беше подобрено а, с а, някои изменения. Започвам с член 1 първи, дефинициите. Съгласна съм с колегите, че разликите в данъчните системи може да доведе до двойно данъчно облагане, което обременява стопанските субекти на общия пазар и възпрепятства трансграничната търговия. Освен това, създава възможности за данъчни измами е, и укриване на данъци. Затова трябва да имаме ясна дефиниция какво представляват ваучерите и ясно да дефинираме ваучерите за конкретна цел и тези за множество различни плащания. Измененията са включени в компромисно изменение А и се надявам, че ще бъдат е подкрепено това изменение от политическите групи. Бих искала да подчертая, че директивата за данъка върху добавената стойност трябва ясно да посочи къде става данъчното облагане на ваучерите. Дали там, където те се издават или там, където се осребряват. Също какъв каква е ставката на ДДС, дали това се отчита при имитирането на ваучерите или при тяхното осребряване. Също трябва да се разгледат онези инструменти, които не представляват ваучери. Те също трябва да отговарят на същите правила, които правила обаче е, трябва да са малко по-различни тези за ваучерите. Измененията дават ясно да се разбере, е, че правилата за ДДС трябва да са ясни, трябва да са последователни, за да е ясно къде става данъчното облагане на ваучерите. Благодаря на е, колегата за направените предложения да се затворят вратичките за укриването на данъци. Като експерт по данъчно облагане, аз съм напълно съгласна с направеното от госпожа Клева изменение, тъй като по този начин ще може да се увеличат приходите от данъчно облагане на ваучерите. Затова трябва да се разшири обхвата на операциите с използване на ваучери. Така ще се подобри и прозрачността. Бих подкрепила всяко изменение в тази посока. Относно обратната информация, компромисно изменение С показва, че аз подкрепям предложението на госпожа Стратегакис. Всички държави членки трябва да прилагат тези правила по едно и също време и се надяваме това да е възможно. И че ще бъде прието необходимото национално законодателство до януари 2000, 1 януари 2015 година и че ще може да се премине към прилагането. Господин председател, аз се спрях на всички основни елементи. Сега очаквам бележките и предложенията на докладчиците в сянка и на останалите колеги. Благодаря, госпожа Пелц. Искам да дам думата на госпожа Клева от името на групата на социалистите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика госпожа Гал Пелц за работата и по два толкова техническо досие. Ние ще говорим по-късно днес на заседанието на нашата комисия отново за данъчните измами и за укриването на данъци. Аз съм докладчик по този въпрос от имата на ЕКОН. Затова и повечето ми предложения за изменения са в тази посока. След като разгледах измененията, мога да кажа, че всички подкрепяме предложението на Европейската комисия. За нас това е важна стъпка напред за създаването на прозрачна цялостна е, система за данъчно облагане в целия Европейски съюз, за да се гарантира доброто функциониране на единия пазар. В моето изменение исках да подчертая, че трябва да се подобри е, обхвата, е, прозрачността, що се отнася до данъчното облагане на ваучерите. Това ще доведе до примахването на възможности за избягване на плащането на данъци и данъчни измами, освен това, събираемостта на ДДС ще се подобри, както подчерта и докладчикът в нейното въведение. Така ще се стигне до повишаване на приходите в хазната. нашите данъчни системи са поставени под натиска в рамките на политиката за фискална консолидация. Затова е важно да излезем с един добре формулиран документ – и за това работата ни с докладчика по измененията цели именно постигането на това. Предложението трябва да разгледа всички форми на ваучери, включително купоните. Съгласна съм, че след като това предложение бъде прието и влезе в сила, то ще окаже добър ефект върху бюджета на Европейския съюз. Бих искала да благодаря на докладчика за добре изготвения проектодоклад и очаквам да разгледаме компромисните изменения, които сме обсъждали през последните няколко дни. Благодаря. Госпожа Розес, координатор от ЕНП. Е благодаря, че ми дадохте думата. Господин Гозес има думата. Ние високо ценим работата на госпожа Гьонц. Ние всички искаме да има повече прозрачност. Много от нас са за това да има законодателство, което е прагматично, ефикасно и полезно. Благодаря, господин Гозес. Сега искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Very, very, very thank, искам да благодаря на госпожа Гал Пелц за нейния принос, който е много конструктивен принос към един технически проект от текст. Измененията, които са представени, също са конструктивни, особено у нези, които се отнасят до датата на влизане в сила и прилагането. И се радваме, че този файл се счита за приоритетен и работата по него би трябвало да приключи в рамките на 2013 година. Това е въпрос, който се отнася до борбата срещу данъчните измами, който има отражение върху системата. Защото се губят близо 50 милиарда неплащането на данъци. Ние приветстваме Докладът е изготвен от е, Европейският парламент и направените проекто изменения, които ние ще разгледаме конструктивно. Благодаря. Давам думата отново на докладчика, ако желая да каже нещо в заключение. Това, което мога само да добавя е да благодаря на докладчиците в Сянка, на госпожа Клева, да благодаря на каз... за казаното тук. Искам да благодаря и на господин Гозес за любезните му думи. Ако са съгласни докладчиците в Сянка, предлагам следващата седмица да проведем среща, за да финализираме компромисните изменения – както и да обсъдим списъкът за гласуване. Председателят. Благодаря. Искам да ви напомня, че е, гласуването в комисията ще бъде във вторник на 26 февруари, а в пленарна зала гласуването ще бъде през месец април. Благодаря ви. И сега в 10 часа мисля, че трябва да започнем с следващата точка, а именно 8, 9 и 10. Предложението ми е да обединим тези три точки, имайки предвид е, е, всички и, е, изменения, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Господин Ланген е докладчик. Има и 15 изменения. Някои от тях са свързани с ресурсите и баланса за финансиране. Споразумението за балансирано финансиране. 40% са от европейския бюджет, а 60% от съответно националните компетентни органи. Давам думата на господин Ланген. Е, Ja, vielen Dank. Äh, die drei Berichte sind ja zu. Много благодаря. По трите доклада Европейски банков орган, орган за ценни книжа, пазари и за страховане професионално пенсионно осигуряване, мога да кажа, че всъщност работата не беше трудна, защото бюджетният контрол е извършен от съответния орган и имаме съответно рамката по отнош в която подготвихме както констатациите нашите, така и Сметната палата подготви своите констатации. На 10 януари имаше заседание бюджетната комисия заедно с директорите на трите надзорни органа. И бе проведена обстойна дискусия. Първо, финансирането от държавите членки и от бюджета на Европейския съюз. Отношението 40-60%. 40 Европейски съюз, 60 е, държавите членки. Наистина този въпрос е проблемен заради независимостта е, на тези органи и тяхната отчетност пред държавите членки. И всичко това е свързано и с е, начина по който се извършва цялостното наблюдение. Наблюдение, което се извършва от държавите членки, но има известни пропуски, които се отчитат. И като изслушахме колегите от останалите групи, чухме, че всъщност има натиск по отношение разходването на бюджетните пера именно защото трябва да се приключи то, този разнобой или този различен източник на източниците за развитието и работата на органите. Разбира се, идеята е добре дошла, но тя води до известни затруднения. На следващо място. Този коментар отново отнася и до трите органа – броя на щатните им служители и въпроса свързан с гъвкавостта. Сметната палата посочва, че има известни затруднения относно подбора и назначаването на служителите поради липса на гъвкавост. Например, и трите органа, ако разгледаме откъде всъщност се е тръгнало развитието им, ще видим какво е намерението на националното правителство, националните правителства. Е, те е, не биха желали органите да имат прекалено много правомощие и е, това е тема, която е разглеждана често. А на трето място, какво се случва с излишъците? Има предложения които ще бъдат предложени в измененията и са предложени в измененията. Първо по отношение на Европейския банков орган. Финансирането трябва да се включва в рамковото законодателство. Е, предложени са изменения, както от мен, така и от други колеги, които искат да има наистина подобен подход – и по отношение на служителите, които се командироват от националните органи, посочено е, че по този начин, чрез тяхното назначаване, не се подкопава независимостта на органа. Разбира се, подчертаваме необходимостта от независимост на Европейския банков орган, имайки предвид, че тези командировани служители идват от съответните органи с конкретни правомощия в държавите членки. Но това е един проблем, свързан с назначаването и подбора, който вече посочих в изказването си. Това можете да намерите в е, е, осма точка от е, документа за Европейския банков орган. А също така и в девета и десетка, десета точка. Както казах, 15 са общо предложените за изменение за банковия орган. Някои от тях са чисто семантично. Госпожа Басеско, например, не харесваше е, румънския писмен превод на документа, т.е. по-скоро езикови изменения. Седмо изменение на Ханс Петер Мартин. Той е, предлага да се добави нещо по отношение на етите офиси е, защото цената е над 1 милион евро. Разходите по найемането на офисите и това означава, че около 1000 евро на квадратен метър са разходите по офиса. А той предлага 28 евро на квадратен метър. Не съм съвсем наясно как точно може това да се постигне. Е, не разбирам също така как и толкова много са скочили найемите във Франкфурт през последните дни, е, години. Във всеки случай това изменение става въпрос за е, цената квадратен метър на ти офиси. Посочва се в предложението, че не трябва да се стига до увеличаване на бремето, административното бреме върху плещите на е, държавите членки. 13-то изменение на Свен Гиголд. В него той презовава органа да се предостави съответните обяснения преди април 2013 година пред е, Комисията на Европейския парламент, ресорната комисия, във връзка с изпълнение на задачите на органа. Очевидно е, че не са следвани развитията и събитията и според мен това изменение е излишно. Всичко е посочено в доклада на Сметната палата. Органите също дадаха ясни отговори на предложенията в хода на разискванията и а, пространни бяха до, а, разискванията. Всичко това е а, отразено до известна степен в моя доклад. Предлагам наистина да се приемат измененията с изключение на 13-то, както вече казах. Необходимо е да се дискутира и изменението предложено от господин Мартин. Дава се пример за разходи, свързани с с известни допълнения на разходите. Това наистина трябва внимателно да се разгледа, когато е, обсъждаме изпълнението на бюджета. Да. С изключение на 13-то изменение на Свен Гигол, останалите изменения са приемливи, според мен. Това е по отношение на Европейския банков орган. Госпожа Ферейда от името на социалистите сега има думата. Благодаря, господин Ланген. Какво мислим ние по този въпрос? Ами ние сме напълно съгласни с казаното от вас до тук. Според нас, тези надзорни органи са изправени пред нови предизвикателства и сега имат изключително тежки отговорности. Много важно е да се разпределят ресурсите, така че в крайна сметка те успешно да могат да изпълнят тези нови отговорности. Убедени сме, че може по-добре да се използват техническите ресурси, с които те разполагат. и разбира се е необходимо те да разполагат с персонал и служители, които могат е, да извършат съответно специфичните задачи, които са им вменени. Що се отнася до притесненията, които те изразяват и съображения, свързани с независимост и резултатност е, на дейността им като надзорни органи? Мислим, че ще бъде полезно а внимателно да се анализира финансирането на тези органи. Европейската комисия следва да разгледа този въпрос. Това е най-ефективният начин да се гарантира пълната независимост на тези институции и освен това да се гарантира финансовата стабилност в тяхната дейност, така че да могат да изпълнят ролята си. Ние се намираме в един преходен период по настоящем. Надзорът е изключително важен в този период, особено що се отнася до бюджетните въпроси. Следователно, трябва да гарантираме органи, които могат да свършат своята надзорна дейност е, надежно и отговорно. Благодаря за сътрудничеството, и с, е, с което работихме с колегите и с господин Ланген. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожа Ферерия. А, сега от името на ОДЕ имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Аз пропуснах първата част от казаното от господин Ланген. Надявам се, че не попадам в категорията на Свен Гиголд във всеки случай. Благодаря на господин Ланген Очевидно е от работата, че ние се намираме от една страна на преговарящата маса. В нашата група ние отстояваме много сериозно предложението тези органи, надзорни органи, да имат още по-силно участие в дейността и безспорно финансирането на органите е много важен аспект от тази работа и всичко това е отразено в предложените изменения. Както спомена вече господин Ланген, това е важен въпрос във всичките доклади. В противен случай трудно ще се постигне заложената цел. И нашата група подкрепя предложението и бихме искали да има само една агенция. Може би този подход ще бъде по-резултатен. Струва ми се, че в бъдеще можем да намерим едно подобно решение. още един аргумент искам да добавя в тази посока. Ако агенциите разполагат и с допълнителни задачи, които попадат в различни директиви, регламенти, късите продажби, например, ако направим това, ако е подходящо да възприемем подобен подход, естествено те ще трябва да получат съответното финансиране. Колегата, която седи до мен, очевидно ще отговаря за бюджета. Тогава знаем добре как е, вървят разискванията и е много важно наистина да бъдем точни в е, изказванията си. Трябва да бъдем много внимателни, когато става въпрос за допълнителни задачи и допълнително финансиране. Господин Ланген каза, че имаме някои общи предложения за изменения в е, трите доклада, което разбира се е много полезно за нашата работа. Как да изпълним задачата си? Необходими ли са промени в финансирането и правилата за финансиране? Разбира се, би могло да се разгледа подобен подход, но предпазливо. Трябва да проверим как стоят нещата, свързани с финансирането на органите предвид тяхната независимост. Знаем, че независимостта им е изключително важно. Ако имате постъпления от онези, които проте, проверявате, как точно ще гарантирате своята независимост? Да, разбира се, ние имаме изградени е, подобни системи Необходими са съвремени методи на финансиране, но всичко подлежи на е, съмнение и проверка. Е, Елиса Ферейра предлага известни изменения в този смисъл, които са полезни. Надявам се, че мога да спра до тук и се надявам, че няма да ни бъде много трудно да а, изковем обща позиция за да можем да се радваме на голямо мнозинство в е, комисията. Благодаря, председателя. Благодаря, господин Смит. Както виждам, няма представители на зелените ЕКР или Обединена левица. А, извинете. Моля да ме извините, имате думата. Благодаря, господин председателю. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Да си заслужа водата или кафето Искам да изкажа някои съображения. Неочаквано ние сме а, а, застъпници за предложението на господин Ланген. Госпожа Суинбън отговаря а, за това конкретно предложение. Тя не е тук, затова позволете аз а, да изкажа някои а, свои мисли по системата. Искам да напомня на, за доклада на господин Ашли Фокс по отношение бюджета 2012 година. Знаем, че може да се реализират известни економии. Има и някои несъответствия обаче в разходите и Искам да посоча някои бюджетни пера. But, uh, uh, from our point of view... От наша гледна точка има нещо важно. Трябва много да внимаваме с разходите, свързани с надзорния орган. Но като цяло се приближаваме до позицията на господин Ланген. Отново подчертавам, аз не отговарям за този доклад. Благодаря. Благодаря. Извинете отново, че не ви а, видя. Господин Ланген, искате ли думата отново? Ja, vielen Dank, äh, Der Kollege Schmidt braucht keine Angst vor haben, dass ich Благодаря ви. Господин Шмидт, не се притеснявайте, няма да ви сложа в група с който и да било друг. Е, благодаря на е, социалистите и демократите за подкрепата. Както казах, с изключение на 13-то изменение, което според мен е излишно, ние можем да подкрепим всички останали. Е, по отношение на 15-то изменение – 100% е, финансиране на органите от Европейския съюз. Това изменение е общо взето е, доста близко до 14 и 11 изменение. Благодаря на всички за подкрепата. Можем сега да преминем към Европейския орган за централни е, книжа и пазари. <clears throat> Следващият оратор, благодаря господин председател, Вернер Ланген направи обобщение. Бях в списъка на ораторите, но установявам, че Оли Смит не е получил никаква информация от Вернер Ланген, тъй като двамата са имали общи изменения. И за това информацията, която току-що чухме, беше полезна госпожа Ферейра от социалистите и демократите говори в същия дух. Въпросът ми е следният. Разбирам, че се нуждаем от единен бюджетен ред, един бюджетен ред, както и от спестявания. Не говорим обаче винаги за персонал. Не можем да кажем на а, така е, ограничените е, сътрудници, с които разполагаме, че е, трябва да се внесат нови ограничения. Някой път не е възможно непрекъснато да се реже. Мисля, че трябва да се постигне необходимото равновесие. Понякога може да се окаже, че има прекалено много пространство в канторите, твърде голяма е площа или пък се плаща много за тях. Е, разбира се, и това трябва да се взима предвид, когато разпределяме наличните средства. Въпросът ми към е, Вернер Ланген е дали просто молим за повече персонал или на основата на вашите е, по-задълбочени познания и информация е необходимо и нещо друго. Мисля, че трябва да имаме предвид сегашната структура – на Европейския банков орган. Аз съм от Франкфурт. Там хората много се притесняват за това с какви хора ще попълним състава на новите органи. Не става дума само някой да седи да държи молива, а просто да има хора, които вършат работа. Мисля, че Европейския банков орган е добър пример сега госпожа Йенсен, докладчик в бюджетната комисия. Е е, Благодаря. Е, Оле Шмидт е докладчик в Сянка тук. Аз съм обаче докладчик за 2014 година и мисля, че въпросът за финансирането на тези органи е, е нещо, което трябва да ни занимае, когато обсъждаме бюджета за 2014. Искам да благодаря на господин Ланген и на всички депутати, които присъстват тук, за доклада, с който разполагаме, защото той ще се превърне в чудесна основа за работата ни по бюджета в бъдеще. Е, имали сме срещи с представители на тези органи. Те имат финансови проблеми, е, особено с финансирането постъпващо от държавите членки. Някои държави членки не могат да внасят дължимите средства на време, не може излишъкът да се получи обратно, при което се навлиза в много тежки бюрократични осложнения. Но за да се промени това е необходимо да се измени регламентът. Вашата комисия, а не комисията по бюджета, има правомощия да измени този регламент. Аз мога като член на бюджетната комисия само да направя предложение в тази посока. Нещо друго което спомена Оле Шмидт, дали не може да има частично финансиране от такси в бъдеще за тази цел? Трябва да има пълно, пълен преход към пълно финансиране или от пълното финансиране от Европейския съюз и тогава да се види как да се постъпи с таксите. Но има в държавите членки институции, които е, плащат наистина за дейността на тези надзорни органи. Ако се тръгне в тази посока, е необходимо да се образуват стойността на таксите по прозрачни принципи. Някой път е, таксите се повишават от е, самите агенции и то, това не става по прозрачен начин. Последното, което трябва е, да е, кажа е, е, че е, тези е, органи се оплакват за органиграмите, за организационната структура. Някой път не става въпрос за това, че те нямат пари, а нямат органиграма, която им позволява да си вършат работата, да наемат подходящи хора за съответните задачи. Много се радвам на вашия доклад. Прекрасна е работата ви, господин Лангия, и напълно съм съгласна с това, което ни предлагате. Ще се опитаме да ви подкрепим в по-нататъчната работа. Благодаря. Госпожо Янсен, сега господин Ланген, не зная дали искате да коментирате. Благодаря. Господин председателю, благодаря на колегите за подкрепата. Господи, госпожо Янсен, господин Ман, отбелязах си вашите бележки. Те имат значение и за следващата точка, за органа за ценни книжа и а, пазари а, на ценни книжа, но там голяма част от измененията а, са тъждествени. Отново се поставя въпросът за таксите, за излишъката, за финансиране от бюджета на Европейския съюз, плюс финансиране от държавите членки. Трябва да се види какво ще става с излишъците. И разбира се, въпросът за това, че националните органи, които искат да си върнат колкото е възможно по-голяма част от средствата. Т.е. те нямат интерес да работят максимално резултатно агенциите. Необходимо е, когато стигнем до ЕСМА, също да осигурим такива условия, които дават възможност за нейния оперативен капацитет и за неговото разгръщане. Имаше проблеми, всъщност и сега има проблем при създаването на органи от подобен характер. И за това съм внесъл изменение 11 по точка 8 от първоначалното е, становище. Имаше становище и на Сметната палата, което трябва да бъде детайлно анализирано – то се отнася до началните такси, тези, които ще бъдат събирани първоначално. И разбира се, привличането на квалифицирани хора е от основно значение. Смятам, че това е въпрос, на който доста място е посветено в измененията. Извън това, както казвам, наистина измененията по двата доклада са до такава степен тъждествени, че някои са просто взети от едното място и буквално прекопирани на другото. Има а, някои а, други изменения във връзка с органа за пенсионно осигуряване. Благодаря, господин Лангин. Иска ли някой от докладчиците в сянка да коментира измененията? Ако не, ще дам думата отново на господин Лангин да коментира изменението по ЕЙОПА. Благодаря. И този орган а, отскоро съществува. Той едва сега започва своята дейност. А, там а, има други трудности, както госпожа Йенсен ни припомни. При този Европейски орган за професионално пенсионно осигуряване има изменения, които са от чисто езиков характер, иначе тези изменения, които се предлагат, са до голяма степен еднакви с тези, които разисквахме до тук. И заключенията бяха, че при вътрешните проверки Йопа е на мнение, е, че трябва да бъдат е, е, че всъщност са проверявани от националните органи, което означава много а, голям обем на проверки. А, тяхното финансиране е обвързано с одитите. В края на следващата финансова година трябва да помислим за тази връзка. И дали можем да поемем инициативата из основи да променим системата на финансиране. Иначе за ИОПА въжат същите бележки, както за другите два органа. Благодаря някой от докладчиците Сянка. Желая ли да коментира тези изменения? Да, господин Ман. Благодаря. Има едно изменение 8 от господин Мартин Дън за ЕСМА и след това има друго изменение за ИОПА, което е на практика тъждествено. Там се посочва, че съответните институции нямат мандата да увеличават бюрократичната тежест, която пада върху плещите на държавите членки. това ми припомня някои грешки, които сме правили в миналото. Това е излишно. Естествено, че там, където се работи, има някакъв бюрократичен нюанс, някакъв нюанс на бюрокрация. Искам да чуя какво има да ни каже по този въпрос господин Ланген. Благодаря. Дългият опит в Европейския парламент ме е научил на нещо. Някой път институциите си създават работа сами, а след това се оказва, че имат нужда от средства, за да я вършат. Тук говорим за независимост при упражняването на надзорните правомощия обаче е, всъщност е, ние е, вървим към пълна хармонизация, а не е била така в целта в началото. Господин Мартин, може би тук трябва да преминем към разделно гласуване, така че всеки да може сам да гласува по съвест. Благодаря, господин Ланген. Приключваме разискванията. Гласуването в економическата комисия ще бъде на 25 февруари, а във водещата комисия ще бъде на 9 март. В пленарно заседание гласуването ще бъде проведено през април или май месец. Преминаваме сега към следващата точка на дневния ред, точка 14. Както знаете, гласуването по другите точки е отложено, за това направо към точка 14. Доклада срещу данъчните измами, неплащането на данъци и данъчните лазиси. Докладчик госпожа Клева от групата на социалистите. дава ми думата. You, Благодаря. Един трилион полични средства се губят а, всяка година от данъчни измами и укриване на данъци. Това означава близо 200 евро за всеки европейски граждани. Мисля, че цифрите говорят сами за себе си. Особено сега, в време на криза, която всяко евро трябва да се изразходва много разумно. Затова тази загуба е скандална що се отнася до националните бюджети. Но ние губим по този начин средства, които са близо толкова, колкото се изразходват за здравоопазване. Това застрашава социалният модел в Европа, както застрашава и доброто функциониране на единия пазар и ефикасността на данъчната система в Европейския съюз. Загубата на приходи води до задълбочаване на дълговата криза в държавата, държавите членки. Поради данъчни измами и укриване на данъци се губят средства, които могат да отидат за публични инвестиции, растеж и заетост. Аз не считам, че в нашата комисия ще се противопоставим на факта, че данъчните измами и данъч... укриването на данъци са сериозен проблем за Европа в момента и че е необходимо да се направи нещо. Обсъждали сме този въпрос многократно и се надявам, че и днешната дискусия ще бъде плодотворна. Разбирам, че държавите членки са тези, които имат компетентност за данъчното облагане, но предвид на глобализираната економика и трансграничният характер на данъчните измами, Едностранни национални мерки не могат да доведат до реални резултати. Ето защо в моя доклад аз настоявам да се създаде една цялостна европейска данъчна стратегия, която да предвижда координирани действия на национално, европейско и международно ниво. Освен това, считам, че е настъпил момента да бъдем по-дръзки. Не искам да повтарям предложението, направено от комисията и плана за действие на комисията, които покриват повече техническите аспекти. Плана за действие е стъпка във вярната посока, но бих искала да има законодателни предложения от е, страна на Европейската комисия и по-силен е, политически ангажимент от държавите членки. В доклада аз подчертавам, че до 2020 година трябва да се намали на половина тази данъчна празнина. Държавите членки ще могат по този начин да се адаптират и да увеличат събираемостта, без да увеличават налаганите данъци, без да се засягат мерките за фискална консолидация. Всъщност те ще бъдат облегчени. Ще се допринесе и за необходимата стабилизация на финансовите пазари, като съществено се намали ликвидността, която не е свързана с реална стопанска дейност. Необходимо е да се проведат задълбочени преговори, за да бъдат прияти всички законодателни мерки, които предвиждат борба срещу данъчните измами. Това включва и директивата за спестяванията. Комисията трябва да получи зелена светлина В доклада аз предлагам и действия за преодоляване на укриването на данъци. Това е законно, но създава проблеми за данъчните режими, дори може би в по-голяма степен от данъчните измами. Освен това, искаме да се предприемат мерки срещу агресивното данъчно планиране, тъй като големите корпорации планират и преместват печалбите си, за да намалят данъчното облагане и дължимите от тях данъци. Затова считам, че трябва внимателно да обмислим проблемите, да излезем с стабилни аргументи, да разгледаме тези въпроси в тяхната цялост. Трябва да се предприемат законодателни мерки на европейско ниво. Първо трябва да се примахнат банковите лицензи за банкови институции, които допускат данъчни измами. Освен това, трябва да бъде въведена обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Трябва да се разшири обхвата на директивата за спестявания. Трябва да има докладване за трансграничните компании страна по страна. Трябва да се подобрят също регистрите на фирмите и тръстовете. Освен това, трябва да се борим а, срещу данъчните измами и, с, а, и чрез а, съдебната система да се обхване на ти операциите, които се извършват по електронен път. Друга важна част на доклада ми се отнася до данъчните обежища. ОСР, която е водещата организация в тази област, от години води статистика за държави, които представляват данъчни обежища. Сега този списък вече е напълно празен. Европейският съюз може да заеме водеща позиция да излезе със стабилна дефиниция на базата на международните стандарти и установените критерии. Читам, че трябва да допринесе дефинирането и за определенето на мерки за отделните юрисдикции. Трябва да имаме общ европейски подход към данъчните обежища, да се отиде по-далече от предложенията на комисията и плана за действие и създаването на черен списък. Трябва да се създаде общо европейски черен списък. Британския, френски и германски външни министри в Москва на срещата на Г-20 на съвместна пресконференция ясно заявиха, че укриването на данъци е несправедливо и многонационалните компании трябва да спрат да се възползват от глобализацията, за да не плащат дължимите от тях данъци. Трябва да се променят законите, укриването на данъци да се обяви за незаконно. Има набиране на политическа скорост в тази посока не трябва да допускаме да се загуби натрупаната енергия. Държавите членки трябва да се борят срещу укриването на данъци, но същите министри забавят приемането на нужните документи в съвета. Необходимо са колективни действия в рамките на Г-20. Необходимо е да има подкрепа на европейските лидери и на предложенията, които се правят тук. Ние искаме да се предприемат действия на базата на направените предложения. Аз очаквам да продължа сътрудничеството по този въпрос с докладчиците в Сянка и с останалите колеги от комисията. Благодаря. От името на ЕНП давам думата на господин а, Ланге. Но всъщност първо ще дам думата на госпожа Пети Кайнен. Искам да благодаря на докладчика за отличната и работа, която дава добра база за допълнително развиване на този въпрос. Инициативата на Европейската комисия е много добра. Ние изглежда не отчитаме колко много проблеми създават данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране. И трябва да ги разглеждаме една само от гледна точка на фискалната консолидация, важността за нашите и за европейския бюджет, някои разчети сочат, че има а, над 1 а, трилион загуби от неплатени данъци в Европа. Това обреща нашите общества, Европейския съюз, губи се доверието на гражданите, защото а, те виждат, че някои от богатите им се разминава плащането на данъци, докато техните разходи понякога нарастват. Ще се спра на някои от проблемите съвсем накратко, защото темата е действително много широка. Възможно е да има данъчна конкуренция, но а, какво може да се счита за нелоялна конкуренция по отношение на данъчното облагане. Освен това, как се злоупотребява с агресивното данъчно планиране, което води до укриване на данъци, също и как да се борим срещу данъчните измами. Един от Проблемите, на които да се, искам да се спра по-подробно и който е засегнат в доклада, се отнася до това, което се прави в рамките на Г-20 и на ОСР. Аз считам, че Европейския съюз трябва да играе още по-водеща роля и да излиза с конкретни предложения в международен план. Аз правя предложения в тази област, е, трябва да използваме съществуващите конвенции, съществуващото законодателство, е, предвидените е, мерки за наказателно преследване. На следващо място Приветствам факта, че доклада конкретно се спира на а, тези а, проблеми. Някои от измененията а, се отнасят до това, как може да се използва съществуващото законодателство в различ... на различни форуми за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. А, а, тук трябва да се въведе отчитане държава по държава. Трябва да има по-добро сътрудничество между данъчните органи на държавите членки и е необходимо по-да се използват съществуващите финансови закони и регламенти по отношение на финансовите институции, които допринасят за данъчни измами и не работят активно за предотвратяване на такива измами. Когато работим по директивата за борба срещу прането на пари, ще имаме възможност да затегнем малко примката. На второ място искам да се спра до някои от международните аспекти и какво може да направи Европейската комисия на европейско ниво. Много е важно въвеждането на европейски данъчен идентификационен номер, също директивата за компаниите майки, също изготвянето на европейски черен списък на данъчни обежища и прекратяване на данъчни споразумения с онези държави, които са идентифицирани като данъчни обежища. Освен това, трябва да не се допуска двойно данъчно необлагане. За сега то не се счита за престъпление, но е необходимо да се преустанови тази практика. Предполагам, че в парламента ще отправим конкретни предложения към съвета и комисията, които ще добринесат за преодоляване на проблемите с данъчните измами и укриването на данъци. Благодаря, госпожо Петиканен. Господин Скалакакис има думата от името на Алде. No, it was quite good, in fact. I've heard much worse. Много добре произнесахте ми името ми. Имало е доста по-тежки случаи. Съгласен съм с докладчика и колегата, който се изказа преди мен, че въпросът е изключително важен. Докладът е от много високо качество Въпросът за данъчните измами и укриването на данъци е изключително важен въпрос не само от гледна точка на финансовите интереси на Европейския съюз, но и защото не можем да имаме добре функциониращ фискален съюз, когато има толкова различни възможности за укриване на данъци в държавите членки не е възможно това да продължава. Данъчните... А, укриването на данъци в големи мащаби засяга в най-голяма степен конкурентоспособността на износителите от дадена държава. Износителите обикновено нямат възможност да прибягват до укриване на данъци, защото те изнасят извън държавата си. И за това укриването на данъци в големи мащаби подкопава конкурентоспособността на периферните економики. От друга страна, ако видим какво, каква е данъчната пропаст, тук трябва да се положат усилия за нейното свиване. Необходимо е участието на държавата в по-голяма степен цели Европейския съюз. Но ако се работи без да се намаляват данъчните ставки, възникват опасности от създаването на нещо като социалистическа държава. Да, ние трябва да положим усилия да се справим с данъчните убежища, укриването на данъци, и в тази посока Европейската комисия трябва да действа активно с наша помощ. Ако данъците водят само до държавна намеса в економиката, това ще означава, че като цяло Европейският съюз няма да е достатъчно конкурентоспособен – на следващо място, относно данъчната конкуренция. В рамките на еврозоната ние не разполагаме с инструменти, чрез които различните економики да могат а, да поддържат своята конкурентоспособност. Те нямат възможност а, да се играят с паричната политика, защото тази парична политика е, е, е обща, еднаква. Не можем също да се играем и с фискалната политика, защото се намираме в етап на строга фискална консолидация и недопускане на дефицити. За това трябва да се зададем въпроса как периферните економики ще могат да запазят своята конкурентоспособност, ако не могат да прилагат иновации, научно-изследователска и развойна дейност или пък някои други мерки. Сега в някои от държавите има 27% безработица. Как тези държави може да се очакват да привлекат инвестиции? Имаме също различни лихвени проценти и разликите са между 3 и 4%. Между централната част на Съюза и периферията. Как може да се примахне това, ако не се намалят данъците? Затова ние трябва да създаваме възможност за данъчна конкуренция, но същевременно е, трябва да се справим с укриването на данъци. Благодаря. Сега давам думата от думата на групата на зелените на а, госпожин Алк. Благодаря. Аз няма да се опитам да произнасям вашето име, защото ще се получи нещо ужасно. Очевидно всички имаме проблеми с произношението на имената, но благодаря, благодаря за всичко. Благодаря и на докладчика за отличния доклад, посветен на темата борба срещу данъчните измами и укриване на данъците. Ние сме убедени, че данъчните убежища и данъчните злоупотреби е, заслужават внимание. На основния проблем е свързан с това, е, че трябва да има право на вето на държавите членки по всеки данъчен проблем. И наистина Европейския съюз има проблем с този аспект. Винаги дискутираме строга бюджетна дисциплина, по-малко разходи, които да бъдат предвиждани и свършвани от правителствата също време, но това води до конкуренция в областта на данъчната политика за целите на економика. А пък отново от Европейския съюз чува посланието, трябва да се харчат по-малко пари и по-малко пари. Тоест, в тази област Европейския е, съюз не върви напред нататък. Да видим как се развиват нещата с данъка финансови сделки. Вижте как финансовите, е, финансовите данъци просто стига до задъна на улица в съвета. Действително Европейския съюз трябва да има много по-силна позиция и общостен метод по въпроса за борба с данъчните измами и откриване в данъците. Но наистина, докато не се променят договорите и докато камера не е преминал моста, ние трябва да сме напълно наясно, че ние като парламент също бихме искали да се внесат промени в договора относно общностния метод в областта на данъчното облагане. Така че ние всъщност ще предложим изменения в тази посока. По други проблеми. Въздействието върху а, укриването на данъци в развиващите страни, това е нещо изключително важно. Укриването на данъци е проблем, който е насочен към развиващите се а, държави, защото те срещат затруднения в общата конкурентна способност, което означава, че ние по-добре трябва да оценим въздействието на всичките данъчни спогодби, свързани с развиващите се страни. Друг проблем, по който искам да се спра. Време е Европа да затегне мерките относно дефиницията за данъчно убежище. Аз съм холандец и мога да кажа, да, Холандия е данъчно убежище. И ужасно е, ако комисията просто се бави и не предлага подходящи определения за данъчно убежище. Е, знаете, че ние не сме за сегашното определение, защото холандците по принцип ще попаднат лесно в всяко едно определение, но както и да е, знае как реагира парламента в Холандия, там се прие резолюция, ако е, по силата на която се забранява фразата данъчно обежище в Холандия. Така че според е, Холандския парламент, аз в момента тук извършвам незаконна дейност, но тъй като съм в Брюксел, искам да подчертая още веднъж, че Европейския съюз трябва да изкове едно много по-ясна дефиниция в областта на даръчното убежище. Друго нещо. По отношение на укриването на данъците и европейската криза, проблемите се задълбочават. Колко дружества от Португалия се изместват в Холандия и ето вследствие на това Португалия не и достигат много приходи. И има ни именно поради проблема свързан с укриване на данъците и ние трябва да подчертаем и това в нашия доклад. Естествено, това няма да ми спечели приятели в моята страна, но това е положението. Трябва да бъдем справедливи и честни пред себе си и политиката на зелените е насочена в тази насока. С радост ще работя по досието. Благодаря. Благодаря. А сега господин Стайк. Екаре. Благодаря. И слушах дебата внимателно. Честно казано, аз е, бях подготвил десетки свои съображения по този доклад. И след като ще има дебат, който ще продължава, аз е, напълно ще пренапиша бележките си, защото просто не мога да повярвам на ушите си какво чувам тук в залата. Първо. Може би ще ви притесня, но искам да ви попитам колко хора тук в залата някога сами са управлявали стопанската си дейност и колко от нас са имали възможност да а, работят с а, продукти, свързани с данъчен кодекс. Аз обаче искам да кажа, че аз имам своя стопанска дейност, знае какво е фактура знае какви са съответните реквизити, знае как да съставя фактура и зная, че трябва да изчакам данъчните органи да направят своите констатации. Много е лесно. Моля да ме извините, госпожо докладчик. Много лесно може да се каже, че а, пропуснатите постъпления биха могли да бъдат насочени в здравоопазването. Да, лесно е. Но лесно е да се манипулира реалността. Моля да ме извините, не съм съгласен Аз винаги ще бъда на страната на хората, които ежедневно поемат рискове, за да извършват стопанска дейност. ако ги нямаше тези хора, които поемат риск, никой от нас нямаше да бъде тук в тази зала. Обеден съм в това. Моля, извинете ме, че съм малко развълнуван. Ще се опитам да се успокоя. Какъв е подходящият въпрос, който следва да зададем в хода на разискванията е следния. Защо се избягва спазването на задълженията от страна на стопанските субекти? Защо пренасочват своя капитал към данъчните обежища? Това е въпросът, който трябва да бъде зададен. А не бива да разсъждаваме така по принцип. Въпросът е защо хората предприемат подобни стъпки. Основанията са прости. Високи данъци, твърде сложни данъчни закони, неразбираеми данъчни разпоредби, раз, юрисдикция, твърде много норми, които е, задушават предприемача. Трябва да бъдем честни и да си го признаем. Затова хората, а тук искам да подчертая, че аз не съм на страната на онези, които укриват данъци, в никакъв случай, но ето за това се стига до там. Между другото, избягването на данъчните задължения. Според мен, за разлика от посоченото в доклада, е една законосъобразна дейност. Иска ли не се и нали не ни се иска, но това е така. Но това е резултат от прекалено сложните данъчни закони. Така че, ако а, качим нещата на общностно ниво, надали положението ще бъде по-добро. Несъмнено всичко ще стане много по-сложно и по-малко разбираемо. И така ще се стигне до насочване на повече капитали към данъчните убежища и ще създадем дозина, десетки черни списъци. Моите изменения, господин председателю, са насочени именно в тази посока, в посоката на моето изказване. Благодаря. Indeed, Председателя, благодаря. Благодаря, господин Страек. Извинете, че ви прекъснахме и че сте приключили. И така, от името на Обединена левица, господин Хайндел. Благодаря, господин председател. Няколко предварителни бележки позволете да направя. Началото на своя мандат И може би това също ще изненада някой от вас. Но трябва да кажа, че съм съгласен с някои от тези предварителни бележки, които изслушахме. Много се радваме, че се разглеждат е, аспекти, свързани с укриване на данъците, но като погледнем е, е, прекомерното регулиране, свръхрегулирането на данъчните въпроси – и въпросите с е, укриване на данъци, избягване на данъчни задължения, прехвърляни на пари към е, е, данъчните обежища. Знаем, че това на практика е едно много голямо бреме. Безспорно, темата е много интересна за демократична институция, такава като парламента, но данъците са свързани и с социалните аспекти. И според мен, често насоките са прекалено сложни, за да подпомогнат разбирането. Така че, когато разглеждаме плана за действие на комисията, можем да кажем, че той е добър, но вече редица години е, сме наясно, че нещата се отлагат както в областта на данъчните измами и откриването на данъци, така и в други аспекти. Но тук е, трябва да се действа наистина много бързо. Изненадваш беше доклада по отношение на е, данъч, откриването на данъци и предложените мерки, които ще бъдат е, разглеждани през следващите седмици. Сега някои от мерките са възможни, виждаме ги отразени в доклада. Благодаря на докладчицата за извършената дейност. Много от тези мерки могат да бъдат под, подкрепени. Разбира се, искаме да се избегне двойното данъчно облагане и това е в интерес на държавите членки. Необходимо е също така прозрачността да бъде въведена като стандарт навсякъде. Обаче, ние бихме искали да предложим и някои други промени. Що се отнася до данъчните измами, укриването на данъци, ние бихме искали да се затегне а, примката, така че по-трудно да са допустими подобни а, деяния. Необходимо е да има сериозни мерки за контрол и Необходимо е да се премахнат някои от съществуващите привилегии. Трябва да има последствия при случаи свързване с укриването на данъците. Освен това, според нас, банките също е, трябва да имат специална роля в държавите, които не изпълняват разпоредбите. Необходимо е да се предприемат сериозни мерки и се надяваме, че с нашето предложение ще можем да усъвършенстваме предложения доклад. Надявам се, че можем да разчитаме на вашата подкрепа. Както и докладчицата каза, наистина скандално е, че 1 милиард евро ежегодно се е, губи заради данъчни измами. Това е проблем, който трябва максимално бързо да бъде разгледан и преодолен. преодолян. А, за разлика от колегата от Ауди, мога да кажа днес, че това не е въпрос за европейско данъчно облагане, което ще насърчи е, развитието на дъмпинга в сектора. Във всеки случай, изключително важно е да се направи така, че да е, им изградим доверие по отношение спазването на правилата с ДДС. Благодаря, господин Хандел. Госпожа Индвелт, госп... Макартин и госпожа Гуард. Някой друг желая ли думата? Не? Добре. Госпожа Индвелт. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да отговоря на казаното от господин Сташек. Разбира се, данъчното облагане трябва да бъде справедливо, системите за събиране на данъци трябва да действат резултатно, да няма бюрокрация. Същевременно не мисля, че това, което искахте да кажете, е, че е, милионерите и милиардерите, които източват пари от Гърция в швейцарски банки, са предприемачи. Не мисля, че така стоят нещата. Ако погледнете обществената реакция, когато, например, в моята страна стана ясно, че е, хора от кралското семейство държат пари е, в е, разни офшорки е, по британските острови, е, те не бяха доволни. Лесно може да се разбере това. Е, по дефиниция, когато е, се слагат пари там, където данъчните органи не могат да стигнат, става дума за много пари, защото е, в противен случай няма смисъл да полагате усилието. Искам да поставя два конкретни въпроса във връзка с казаното от други колеги. За обмена на информация и за прозрачността. Това са ключови моменти. Обменът на информация е важен, но трябва да се регулира. Хората се нуждаят от гаранции за начина по който ще бъде обменяна тяхната информация, за хората, които ще имат достъп до нея и за начина по който ще я използват. Ако това не е добре регулирано, е, никой няма да се съгласи. Има две страни, които все още блокират всякакви споразумения. Ние. Първо, Европейските правителства купуват ли открадната информация? Смятам, че това е силно нежелателно и трябва много повече внимание да обръщаме на този въпрос. И второ, вторият е, ми въпрос. Има глава за международното сътрудничество. Все в този контекст. Много е, се е, притеснявам от един американски закон с съкръщение ФАТКА той влезе в сила през лятото и вменява огромно бреме на финансовите институции, работещи в Съединените щати те са длъжни да дават информация за гражданите на Съединените щати или за организации на САЩ, които имат банкови сметки в Европа. Това е нарушение на правото на Европейския съюз, а някои държави членки са а, сключили двустранни спогодби с САЩ, други нямат такива двустранни спогодби. Според мен двустранните спогодби не са юридически издържани. Ние говорим за а, такова а, а, неограничено противодействие на данъчните измами и като че ли от това проистича, че ще изпращаме без никакво ограничение информация на щатите. Чакам все още някои документи, за да се изграде мнение за ФАТКА. Много бих се радвала, ако Европейската комисия предостави тези документи и на мен ми се иска и комисията и докладчика да се съобразят с този проблеми. Дори да не се отрази в настоящия доклад, той трябва да бъде решен отделно. Благодаря благодаря, госпожо Интвелт. Давам думата на госпожа Галпеч. Благодаря, господин председателю. Най-напред и преди всичко искам да поздравя докладчика. Съгласна съм с докладчика е, в смисъл, че неплащането на данъците изисква координирани действия по-скоро координирано противодействие. В момента противодействието не е координирано. А от координация се нуждаем. Това не е проблем, който някоя държава членка може да реши самостоятелно. Затова доброто управление в данъчната сфера е от такова значение и се нуждаем от общ подход. Има а, някои допълнителни въпроси, например директивите в областта на данъчното облагане, лихвените проценти, а, възнагражденията по концесионни и други подобни видове договори. Тук се говорим за въпроси, които имат отношение към данъчното облагане, но все пак основната ни цел трябва да бъде една изчерпателна нормативна уредба. Някои колеги казаха, и аз съм съгласна с това, че каквото и да правим, не трябва да увеличаваме бюрократичните изисквания и да затрудняваме допълнително онези, които всъщност спазват закона. Също така не можем да ограничаваме суверенитета на държавите членки в данъчната материя. Е, така можем да доведем до повишаване на конкурентоспособността, е, е, без да навлизаме в данъчната политика на държавите членки по един неспособ... неприемлив начин, но същевременно се изисква една координация. Да, необходимо е да има информация на портал, но обменът на информация трябва да се извършва и много бързо. В противен случай е невъзможна борбата с измамите и неплащането на данъците. Евентуално уредбата може е, да бъде е, съобразена с един преглед на съществуващите мерки и действащите актове. Както един от колегите каза, и аз ще повторя, практиката в държавите член чал, но те имат двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, без да имат спогодби за недопускане на двойно данъчно необлагане. Сега, по отношение на ролята на комисията, аз вече съм а, а, поставяла въпроса в пленарно заседание. Механизмите за бързо реагиране при установяване или съмнение за измама с ДДС. Механизмът за обърнатите тежести. Това при ДДС е едно решение, но и други решения са възможни. Аз ще внеса няколко изменения по този въпрос и би било много полезно, ако проведем и допълнителна дискусия с докладчика. Благодаря, давам думата на госпожа Макарти. Мисля, че ще се изкажа кратко, тъй като нашият докладчик ни дава много добър проект, по който лесно може да се работи във връзка с различните въпроси. Мисля, че не бива да изпускаме от поглед общата картина и така общата си програма. Е, Г-20 в Москва е, включи като приоритет в програмата си и идеята е, за противодействие на неплащането на данъци. Това е първостепенният е, приоритет. Но в отговор на едно от направените предложения, мисля, че трябва да сме наясно какво се опитваме да преодолеем. Е, става дума за справедливост. Да, наистина се смята, че трябва да обърнем поглед към онези глобални дружества, които търсят най-благоприятното данъчно облагане и данъчен режим, за да си намалят данъчните задължения. Това е всъщност е една от причините е, за скандалите във Великобритания. Старбокс не плаща данъците във Великобритания и когато хората научиха това, хората престанаха да купуват кафе оттам. Защо? Защото смятат, че след като те плащат е, е, данъци и си купуват кафе от тази верига, има някакво насрещно задължение. Справедливо е тази компания, тази верига също да плаща данъците си в Великобритания. Значи говорим за справедливост. Да, съгласна съм, че е, малките и средните предприятия не трябва да поемат е, нови тежести, е, но има начин това да се постигне. Когато се вижда е, една флагрантна злоупотреба е, с. Е, данъчното облагане. Всъщност това, което правят данъчните органи е, е да се опитат да изловят дребната риба, а някак си пропускат да видят големите празноти в системата или да обърнат внимание на истински големите злоупотребители. И индустрията за фин... на финансовите услуги също трябва да бъде на нашето внимание. Неодавна Барклис в Великобритания е, бяха е, уловени, е, че се занимават с едро мащабно заобикаляне на данъците. Те имат, както го наричат, отдел за данъчна резултатност. Работата на този отдел е само да гледа как да се намалят данъците, които ще плати Барклис. И неодавна те най-сетне признаха, че именно с това са се занимавали. Мисля, че тази индустрия, която ни навлече много от проблемите с финансовата криза, е длъжна да си плаща данъците, а не да се стреми да не плаща данъци, създавайки вътрешни отдели, в които се назначават юристи и други специалисти, които работят само за това, за как да не плати съответното дружество данъци или как да бъдат източени парите в данъчни оазиси, където данъкът ще е по-нисък. Съгласен съм с колегата господин Басет, Басет за нашата отговорност за това, което става в развиващия се свят. Сега се е, чуват а, така истории. Имаше а, е, една преди две а, е, седмици, а, според която един от най-големите произведители а, на а, захар а, всъщност има система, при която не плаща данъците си на правителството в Замбия и насочва парите извън страната, значи не плаща данъци, които би трябвало да дължи в Замбия. И в същия вестник имаше снимка на едно момиче, което стои с учебниците си пред а, училище а, и ги държи в ръка, защото правителството няма пари да купи чинове, за да обзаведе училището, че момиченцето да седне. Значи, а, трябва да се помисли по-перспективно. Защо не а, насочваме вниманието си към големите дружества? Защо те все още имат свободата да избират къде да плащат най-малко? Е, знае, че е, Франция е, вече полага усилия да връчи, така да се каже, фактурата на Google, за да си плати това, което дължи. Защо дружествата си правят фиктивни седалища в Люксембург, за да не плащат данъци? Това са реалните въпроси. И мисля, че отговорната комисия би трябвало най-сетне да покаже, че е в състояние да предприеме и действия, а не само да приказва хубави думи. Е, за това е, мисля, че трябва да изходим от е, стремежа към справедливост на системата, и а, за това да не се насочва данъчната тежест от тези, които могат да плащат много данъци, към онези, които всъщност са с много по-ограничени възможности. Госпожа Силви Голар, благодаря Пабло. Много беше казано. Напълно съм съгласна, че не трябва да ограничаваме малките предприятия не смятайте, че никой никога не е управлявал предприятие. Е, но вижте, не става дума за Starbucks или за е, Google, само или за движението от една държава членка в друга. Нека не използваме такива доводи от една страна. Е, наистина има бреме за малките дружества, обаче при данъчното облагане нямаме предвид малките предприятия. И искам да се обърна сега към господин Ейкхуд. Проблем е в еврозоната, ако не се отчита фактът, че искаме държавно финансиране, а не правим нищо за събиране на данъците. Значи е, това е едно от основните противоречия в еврозоната. Балансираният бюджет го постигаме чрез ограничаване на данъците. Това е абсурдно. Е, знае, че данъците не трябва да бъдат прекалено високи, но все пак не може да бъдат неразумно ниски. И трябва да изходим от единния пазар. Ако наистина е, ще е, се борим с бюрокрацията, нека направим консолидирана данъчна основа. Това ще е полезно за предприятията съгласна съм с вашето предложение, сериозно да се отнасяме към тези проблеми. За това искам да благодаря на докладчица. Е, е, аз съм докладчик Сянка от Алде и ще работя много съвестно с вас, е, но просто ви призовавам да идете малко по-далеч. Според нас един от най-важните проблеми е, а, е, гражданите отново да бъдат привлечени на наша страна. Ако а, е, продължите а, е, по същия път, както до сега, без никаква подкрепа от тяхна страна, мисля, че в скоро време всички ще сме губещи. Благодаря сега, господин Терхов. Марам. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. Аз ще мина сега на финландски. Ясно е, че Укриването на данъци и данъчните измами оказват сериозен ефект и намаляват приходите и е сериозен проблем от гледна точка на гражданите и на економиката. Води, водят а, тези явления и до изкривяване на конкуренцията. Приветствам доклада ви, особено а, това, което се съдържа в него относно данъчните обежища. Но а, ние трябва да се опитваме да избягваме бюрокрацията. Данъчните измами и укриването на данъци са в национална компетентност и не трябва да има свръхрегулиране, защото най-често най-простите решения са и най-добрите решения. Свързваме този въпрос и с е, европейският е, семестър. Във вашия доклад е, вие говорите за данъчните обежища и това е най-силният му елемент. В Финландия също има някои скандални примери за фирми, които избягват изцяло плащането на, на данъци, въпреки че получават държавни субсидии. Те се превръщат в паразити за обществото. Благодаря. Господин Столян. Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа нещо а, за скандала с конското месо в Европа, което е съвсем скорошно явление. Радвам се, че моята страна вече не е част от скандала, защото конското месо е напуснало Румъния с а, легални документи и някъде по веригата някой е подменил документите и вместо а, конско месо в тях започва да фингурира говеждо месо. Но това показва нещо по-различно. Искам да а, подчертая а, проблема, свързан с а, документооборота. Когато конското месо е, е тръгнало от а, Румъния с съответните документи. Първо те са отишли на изток в Кипър, след това в далечния, по-далече на изток, защото фирма, която е акционер в фирмата в Кипър, има седалище някъде в Тихоокеанския регион, не знам точно къде. И за това трябва да се запитаме какъв е този бизнес и до кога Европейският съюз ще приема съществуването на подобен тип легален бизнес. Трябва ли да има човек, който да проверява всеки документ, за да следи прехвърлянето и движението им? Считам, че е много важно за Европейският съюз да разгледа всички тези данъчни обежаща и да изисква от тях прозрачност и обмен на информация. Ако тези данъчни обежаща не се съгласят да имат споразумение с Европейския съюз за обмен на информация, за прозрачност, тогава ние трябва да намерим начин да сложим край на подобни дейности в тези данъчни обежища. Преди време аз предложих една много строга мярка и тя беше отхвърлена и разбирам защо. Да се спре дейността на фирми в Европейския съюз, които изпращат документите си в данъчни обежища, които нямат споразумение за прозрачност и обмен на информация с Европейския съюз. В Румъния Имаме милиардери в евро и те не плащат данъци. Защо? Защото а, те държат парите си в различни данъчни убежища, които не желаят да изпращат информация на данъчните власти в а, Румъния, където живеят тези милиардери. Разбира се, можем да продължим в същия дух, да приемаме подобен тип транзакции, но следва да имаме предвид, че скандала с конското месо е свързан и с подобен тип практики за използване на данъчни обежища за манипулиране на различни документи и разбира се, за укриване на данъци. Благодаря, господин Стоян, Сега давам думата на господин Сайда от името на Европейската комисия. Uh, much, благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Искам да благодаря на Комисията по економическите и парични въпроси, както и на докладчика за интереса, който проявяват към този въпрос и за проекто докладът, който беше подготвен по тази тема. Ние приветстваме интересът, проявяван от Европейският парламент към проблема. През април парламентът прие резолюция и тя отказа, оказа сериозно въздействие върху съобщението, което излезе през е, юни и документа, който беше изготвен през декември. Така че ние се опитахме да отчетем много от е, идеите, съдържащи се в резолюцията на Европейския парламент. Има два двигателя на това, което правим. Първо да се гарантират данъчни приходи за държавите членки и на второ място, също толкова важно е да се гарантира справедливостта на данъчната система. Ние разглеждаме и двата аспекта като еднакво важни в нашата област. Пакетът, който беше представен от комисията през декември, съдържа 34 мерки, доста амбициозен пакет. Това са мерки, които искаме да бъдат реализирани през едните години. Вече бяха започнати да се прилагат някои от действията, препоръки за данъчните обежища и препоръките за агресивното данъчно планиране вече се прилагат. И те в голяма степен се покриват с идеите, които бяха изразени по тези въпроси на днешното разискване. Ние приветстваме парламента за неговите инициативи в тази област. Трябва да се убедят държавите членки да предприемат общи действия в тази посока и вие сте в много по-добра позиция да ги убедите. Благодаря. Сега давам думата за заключение на докладчика, госпожа Клева. Благодаря. Ще говоря сега на родният ми език, словенски, за да може да чуете как звучи моят роден език. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в днешното разискване. Благодаря за направените предложения. Това е тема, която не е цяло нова, тъй като говорим в нея в Европе... за... тук в Европейския парламент отдавна и особено в нашата комисия. Знаете, че основната идея е, на моя доклад е, е, Отчита също, че имаме доста ограничения, що се отнася до обема. Разбира се, докладът ще бъде подобрен чрез измененията, които вие представяте. И аз очаквам с нетърпение да получа вашите предложения. Считам, че заедно ние ще можем да изготвим един доклад, с който Европейският парламент ще може да се горде и когато го предложи на лидерите на държавите членки и когато се обсъждат тези въпроси в рамките на Г-20. В този формат се правят обещания, които след това не се превеждат на езика на конкретните действия. И виждаме какво се случва в съвета. Що се отнася до развиващите се страни, в комисията по въпросите на развитието се подготви отделен доклад. Ние се опитваме да ги сграничим. И съм убеден, че комисията 9 ще свърши също отлична работа. Аз тук исках само да подчертая колко средства се губят поради данъчни измами. Това е само един най-общ растеж, разчет, който се използва за целите на иллюстрацията. Но той очертава важността на проблема. Относно определенията. Аз бих искал в крайна сметка да се намери координирано решение на въпроса. До сега не сме успяли, ако действително обаче излезем с а, едно общо определение в Комисията по економическите и парични въпроси, аз лично ще бъда много щастлива. Във всички разговори, които водя, хората ми казаха, не се занимавай с това, много е сложно. Но въпреки това аз реших да се заема с тази задача. Трябва да се справим с проблема с данъчните измами, за да възстановим доверието на гражданите, които добросъвестно плащат своите данъци, както и на фирмите, които плащат данъците си. Ние искаме да имаме една справедлива система и всички подчертахте това изискване в своите изказвания. Ние ще подобрим доклада благодарение на представените изменения и се надявам, че по този начин той ще бъде и по-конкретизиран. Имам някои конкретни предложения, които съм включила в текста. Обедена съм обаче, че ще имаме достатъчно време да работим допълнително по доклада и да го усъвършенстваме през едните месеци. Благодаря. Крайният срок за изменение 26 е февруари. Разглеждането на измененията ще бъде на 20 марта и гласуването в комисията ЕКОН ще бъде на 24 април. Гласуването в пленарна зала ще бъде по време на пленарното заседание през май. Преминаваме сега към 15-та точка разглеждане на проекто становището свързани с конституционните е, проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз. Силви Голар има думата. Благодаря, Павло. Този текст, този доклад е, е предмет на нашето внимание отдавна. Мисля, че вече има година или повече. В момент, в който все още господин Ван Ромпой не беше представил своя документ, не съществуваше доклада на Мариан Тайсън и така нататък. Значи, ако мога така да се изразя, той остава в процес на подготовка и нашата комисия би трябвало да се произнесе. А въпросът е много важен. Той засяга економическата комисия, тъй като съвсем очевидно, когато се говори за диференциация, за различните е, слоеве е, и равнища е, на третиране в еврозоната, е, това са все важни въпроси. Първо искам да защитя компетентността на економическата комисия в по отношение на този доклад, но от друга страна искам да призова да не навлизаме прекалено много в полето на компетентност на АВКО. Затова и текстът ми е ограничен. Ще ви обясня. Трува ми се, че ако навлезем в спорове, които ще ни настрят един срещу друг, няма да има никаква полза. Е, това го казах е, и на господин Сарио Жволски се повтарям. Е, нямаме нужда от разделение в Европейския съюз. Това, от което се нуждаем, е всички мерки, които се предприемат в еврозоната и от държавите членки, които ще влязат в еврозоната и сега са само в преходен период от няколко години, но те са партньори, които ще приемат еврото, да се опитаме да се организираме заедно вътре в парламента да уредим отговорността, е, без да се разделяме и да направим това, което се очерта като извод от кризата. Е, радвам се, че държавите членки е, взеха мерки за консолидиране на еврото, че създадоха неща като механизма за солидарност, нещо, което не съществуваше преди. Зная, че тройката посещава някои страни, но не се отчита как работи. Също така е, господин Ван Ромпой направи някои предложения пред Европейския съвет е, за е, сключването на договори между отделните държави, за да могат те да зачитат задълженията си и да ги изпълняват. Е, това е и съдържанието на моя доклад. Открита съм за изменения, винаги има какво да се усъвършенства в един текст. Смятам, че е важно да се изпрати послание до Комисията по конституционни въпроси, в смисъл, че в економическата сфера, особено във връзка с еврото, са настъпили някои събития и се очертават тенденции, които изискват да мислим за бъдещето, без да се създават излишни разделения, но и това ми се струва по-важно – да зачетем а, този а, избор, който са направили държавите, дали да възприемат а, еврото или да не го възприемат. И освен всичко друго сме длъжни да се отчитаме пред своите съграждани. В точка 8 съм подчертала, че еврото е валута на Съюза, а не на една или на друга държава членка. Самият протокол към а, договора предвижда, че а, ще има такъв преходен период, е, в който се подготвя влизането в еврозоната, защото в някакъв момент всички държави членки трябва да влязат в нея. Благодаря, госпожо Голар. Мерси, господин президент. Силви а резон да... Господин Гозес от НП. Благодаря, господин е, председателю. Е, да, ние май бяхме позабравили този доклад. Вярно е, че трябва а, да а, се върнем доста назад във времето, за да намерим текстовете и документите, свързани с темата. Аз се само назовавам на докладчик Сянка. В тази връзка искам да кажа, че по подхода сме съгласни, но едно дребно предупреждение във връзка с точка пета. В френския текст се говори за тъй наречения blueprint. Е, подробно предложение. докато в английския текст е, по-ясно става за какво се говори. Смятам, че този план все още не е бил подложен на дискусии и за това не съм сигурен, че е, ще се съгласим с всичко, което може да ни бъде предложено с него. Това е така предложението, единствения негатив, за който предупреждавам е, във връзка с текста. Иначе, е, като цяло, пунктовете, които ти очерта, са напълно приемливи за нас, а именно, че еврото е част от паричния дневния ред на Съюза. Е, и е, ако е, някои държави членки решат да не влязат в еврозоната, те трябва да понесат институционните последици от това. Защо днес всички се занимават с еврото? Защото еврото цели да бъде валута на всички. А от този момент нататък това означава да се а, приемат и съответните последици. Онези държави членки, които са членове на еврозоната, трябва също да понесат институционните последици и да създадат необходимите органи. Благодаря. Сега господин Куташ от групата на социалистите. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Силви Голар за извършената от нея работа по проекта на становище. Но нека кажа, че трябва да се осъществят редица реформи, е, за да е, стане по-резултатна структурата на управление в паричната сфера, е, както и да има по-резултатен демократичен контрол. Съгласен съм а, е, с предложенията за а, е, това, че е необходимо да се отчита тройката. Съгласен съм и с написаното за собствените средства. Мисля, че в това отношение ясно можем да кажем, че е необходимо да се създаде европейска хазна. По точка 5 от проекта на становище е, за отговорността и е, отчитането тук пред Европейския парламент, мисля, че тази цел вече е, е постигната до някъде, е, защото парламентът е парламент на целия Европейски съюз, а еврото е валута на еврозоната, на Европейския паричен съюз. Европейския парламент е законен представител и на двете. Доколкото знае господин Галтиери и други колеги, в АВКО имат работен документ. Те е, казват в него, че валидността на е, тъй наречената група от 6 акта никога не е била оспорвана. Но е, в крайна сметка има и държави членки, които не са членове на еврозоната. Мисля, че да се разделяме помежду си според това дали сме от държава членка на еврозоната или не е много опасно. Така ще отворим котията на Пандора и е, е, мисля пълно противно на природата на нашата институция като европейска такава. Европейският парламент представлява всички европейски граждани и за това трябва да работим е, настоявайки на тези характеристики, а не допринасяйки за тяхното отслабване. Благодаря, господин Куташ. Господин Ейхот, бихте ли се изказали от името на зелените? Благодаря. Благодаря. Благодаря, Силви, за отличния доклад. Моля да ме извините е, от името на моя колега Жан Пал, който помоли да говоря от негово име, защото присъства на гласуване в друга комисия. Искам да подчертая, че значимостта на този доклад е, е голяма. Съгласни сме с доклада. Благодарим ти, Силви. От е, гледна точка на зелените, ние просто иска, бихме искали да се укрепят е, становищата, по статаците в доклада в някои аспекти, така че ще ви помогнем в тази насока с нашите предложения искаме да прочетем, че в крайна сметка а, е, трябва да има общностен а, метод за европейския механизъм за стабилност за банковия съюз искам да подчертаем отново този механизъм, а също така и схемата за е, защита на депозитите. Това трябва да бъде основополагащо. По отношение на двустранните спогодби, за които става дума в съвета, през юни отново на съвет ще бъдат дискутирани, искаме да подчертаем нашата парламентарна гледна точка. Те трябва да гарантира демократичната отчетност както на европейско, така и национално ниво и е изключително важна европейската им принадлежност. Трябва да подчертаем още веднъж всичко това. На последно място Що се отнася до собствените ресурси и съответнията точка, в крайна сметка този дебат, според нас, трябва да бъде използван, за да може да се смягчи ефекта от риска и шока. Това са някои от аспектите, които бихме искали да добавим към доклада. Много благодарим за него още веднъж и съм съгласен, че Жан Паул с удоволствие очаква да продължи работа с теб. Благодаря. Благодаря, господин Айкхоп. Господин Ерпинг от ЕКАРЕ. Uh, <clears throat> Благодаря. Искам да направя три коментара в втора точка на проектостановището е, госпожа Голар през е, засяга е, факта, че шесте акта се отнасят само за членовете на еврозоната. Според мен това не е, не е вярно. Те са приложими към всичките 27 20, членки на, държ... на Европейския съюз, особено по отношение на санкциите. Искам също така да внеса известни уточнения на второ място е, пакетът от е, двата акта е аспект свързан с е, еврозоната и политическата група на госпожа Голар всъщност блокира приемането на тези изключително нужни закони. Трета, в пета точка на проекто становището се призовава за нови законодателни предположения по отношение изпълнянието на подробното предложение Blueprint на комисията. В седма точка се казва, че еврозоната трябва да има собствен бюджет, отделен. И аз по-рано съм казвал, че еврозоната не трябва да представлява преходна економика за унези, които не могат да оцелеят. Трябва да има много ясни правила, бюджетна дисциплина и те да бъдат спазвани. Това е духа на Мастрих и ние сме против подобен подход. Ще продължим да отстояваме тази позиция. В осма течка от проекто становището се призовава за създаването на парламент на еврозоната. Ако добре чете текста. Тук се иска допълнителна камера на парламента от държавите членки на еврозоната и унези, които е, изразяват своя ангажимент да се присъединят към еврозоната в бъдеще. Какво означава тук, е, госпожо докладчик? Тук по същия начин ще подходим както към шенгенското пространство. Ще зададем и там е, отделен е, парламент ли така ли предлагате и как точно ще се извърши сътрудничеството? Е, ще има ли и, а, също отделна камера, която ще се занимава с а, данъка финансови сделки. Не мога да разбера на какво се дължат тези ваши предложения и по какъв начин ще а, реагират членовете на от Обединеното кралство. Аз представлявам Белгия. Но няма да се изненадате, че аз също съм против тази идея, защото по този начин се раздробява парламенталния контрол и от името на гражданите е, вие призовавате именно към подобни мерки. Не мога да разбера това. Благодаря. Благодаря, господин Епинг. Желая ли някой друг думата? Мога да дам думата на господин Тимоса, само той желая думата на този етап. Благодаря. Само за минута Искам да кажа, че аз наистина много сериозно се вълнувам от тази тема, свързана с много етапното, много, многостепенното управление на Европа. Докладчика госпожа Голард каза, че Европейския парламент е, е представителство и всъщност е, тук има въпрос свързан с представителството и с е, един аспект, който е от изключително голямо значение, защото е свързан с данъчното облагане и данъчното участие. Във всеки случай това е въпрос, който е от голям интерес за гражданите и това ще бъде така в следващите години. Много важно е наистина да видим колко е значимо всичко това. Става дума тук и за укрепването на стабилитета и резултатността, както и демократичната отчетност. Би трябвало да посочим, че и някои държави членки на Европейския съюз не са толкова резултатни в своите действия и е, данъчно облагане без представителство би трябвало да се отнася за тези държави членки. И така, че ние наискрене ще искаме реален фискален федерализъм в е, някои от големите централизирани държави в Европа, като например Испания. И ще приключа с тази идея. Ако ние анализираме еволюцията в економиката в Европа през последните години, ще покажем, че ще видим, че най-добрите държави, които успея, успяват да се противопоставят, са малките държави в северните части на Европа, защото те имат изградени системи за устойчивост на кризата. Важно е да се анализира тяхната позиция. Това са истински федерални държави, няколко региона, които са свързали своите правомощия в областта на данъчното облагане и те могат да управляват и своите инфраструктури. Имам предвид летищата, е, е, ЖП е, транспорта и така нататък. Тоест тук говорим за различни измерения и най-добрият отговор на кризата сега се дава от северните действително федеративни държави. Има проблеми в Гърция, Испания, Португалия, може би и във Франция, в Белгия, защото има само една централизирана данъчна агенция и съответно система за управление на инфраструктурите. Така че когато говорим за тези а, аспекти на управлението в Европейския съюз. Ние искаме да има наистина демократична отчетност, резултатност, укрепване на стабилността, което означава, че някои държави членки трябва да си а, напише домашните и е, не в тогава няма да се води този дебат за собствените ресурси по този начин, защото ние трябва да подобрим състоянието на нещата в някои държави членки преди това. Благодаря. Благодаря, Рамон. Е, нужни са ни не само добри политически системи, но ни е необходимо добро управление и добри правителства. И сега, госпожа Голар, имате думата отново. Благодаря, Пабло. Благодаря на всички. Радвам се, че Жан Пол и останалите са готови да ми помогнат. Всички, които бяха тук и не са тук. но не трябва да се удължава много текста, защото има изискване за формата и е много строго изискването. Искам да кажа нещо на господин Епинг. Ако видите внимателно текста, виждате, е, че става дума, че само част от мерките за смягчаване на кризата не се отнасят за а, другите държави членки, освен за еврозоната. Аз искам да има повече гъвкавост, за да могат да се вземат а, решения в а, формат, а, който не изключва никой. И когато една държава промени своя статут, това да се има предвид. Ако парламента не вземе предвид е, това е силно искане от хората, нещата да са прости, защото става дума за суверенно решение да се участва в е, даден е, проект. И е много по-добре всичко това да става вътре в парламента. А ако парламентът не разбира нуждата от тази гъвкавост, тогава ще се стигне до наместа на структури, които са извън контрола изцяло на Европейския съюз. Нараства броя на инструментите, които ще бъдат извън и тогава нещата се осложняват. Така че ние трябва да предадем на това а, решение един преходен характер, да предвидим неговото доразвитиване в последствие. Аз оставам а, открита за всички а, предложения за усъвършенстване на текста. трябва да се отчита не само това, което е предвидено строго в договорите, но да се отчитат а, също и настроенията на населението. Ако ги а, пренебрегваме, няма да спечелим а, нищо. Благодаря, Силви. С това приключваме разискванията по тази тема. На 19 февруари се разглежда изменението, т.е. днес. Крайния срок за измененията е 25 февруари. Разглеждането им ще бъде на 9 март и гласуването в комисията ЕКОН ще бъде на 21 март. Гласуването във водещата комисия АВКО ще бъде на 23 март. Все още не е потвърдено кога ще бъде гласувано в пленарна зала. 16 точка Точка е разни. Нямаме нищо. Следващото заседание ще се проведе на 25 от 5 часа до 18.30 и във вторник 26 от 9 часа сутринта до 12.30. Благодаря на всички за участието. Иди,